Good morning everyone, as you... Добро утро на всички. Докато заемате местата си, бих искал да приветствам с добре дошъл комисарят Андрио Кайтис на заседанието на нашата комисия. Той ще ни представи предложението си по отношение на устойчивостта на Великата захранителна за храните относно от на Комисията за общо законодателство в областта на храните, вакцинацията и цифровото здравеопазване. Предложението на Българската комисия беше представено вчера и съм убедена, че докладчиците ни и докладчиците в сянка ще направят всичко възможно, за да гарантират, че този нови законодателен акт ще улесни процесът на взимане на политически решения ще засили прозрачността. Едновременно с това ще се радваме да чуем малко повече за текущото положение с електронното здравеопазване и вакцините и в частност отговорът ви на резолюцията, която от седмица от Европейския парламент относно колебанията по отношение на, вакци... на вакцинирането. Знаете, че намаляването на равнището на вакциниране в Европейския съюз е тенденция, която притеснява както нас, така и вас самият. Сигурна съм, че колегите високо ще оценят думите ви в това отношение. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми членове на Комисията по околна среда обществено здраве, за мен е удоволствие да се възползвам тази възможност да се изкажа днес пред вас. Приключваме един много важен месец за здравеопазването и безопасността на храните в Европа. Нашата тъй наречена проверка на пригодност на общото законодателство в областта на храните показва, че има какво да се промени в системата ни за безопасност на храните, но като цяло имаме възможност да разгледаме въпросите, свързани с безопасността на храните, вакцинациите и електронното здравеопазване. Предполагам, че всичките си наши инициативи ще донесат конкретни облаги за европейските граждани. И днес се възползвам тази възможност да ви представя напредъка в тези области и да ви осведомя за постигнатият напредък. Най-напред, позволете ми да ви, пред, да ви предложа новото ни предложение относно преразглеждането на общото законодателство в областта на храните. То беше прието на 11 април от колегиума премиума на, комисари, на комисията. Вече имах възможността да предоставя на някой от вас пръв обзор на това наше предложение. Ще продължа да го правя и през едните седмици. Общо законодателство в областта на храните беше прието през 2002 година като пряк отговор на поредица от хранителни кризи общото законодателство определи цялостната изчерпателна законодателна рамка и създаде ЕФСА, Европейския орган за безопасността на храните. Благодарение на тези мерки и с подкрепата на вашата парламентарна комисия с гордост мога да заявя, че Европейския съюз днес разполага с най-ефикасната и най-стабилна система за безопасност на храните в света. Тъй наречената оценка за пригодност на общото законодателство, като приключи през 2018 година, показва, че общото законодателство в областта на храните изпълнява своите цели. Тоест, системата за безопасност на храните в Европейския съюз е, функционира добре. Разбира се, не можем да избегнем кризите и предизвикателствата, които възникват от време на време време, затова направихме и това ново предложение. В момента тъкат редица разисквания за това как можем да се подобри функционирането на ЕФСА, научният и капацитетите и нататък. Повеждаме различна, различни срещи на различни равнища по тези теми. Може би си спомняте последно, че наскоро приятата Европейска гражданска инициатива относно глифосата показва колко е важно да има повече прозрачност при оценката на риска и да се подобри също така устойчивостта на системата като цяло. Отговорът на нашата комисия на резултатите от оценката за пригодност и опитът ни е натрупан чрез тази европейска гражданска инициатива бяха отразени в депутатното ни предложение, което се основава на четири стълба. На първо място е прозрачността на оценката на риска, на второ място качеството и надежността на проучвания, на трето място устойчивост и управление на системата на ЕФСА и на четвърто място подобряване на комуникацията относно риска. Някои от критиките, които приехме, ще имат конкретни последици във всяка една от тези четири области. Става въпросът за технически мерки, но ми позволят все пак да се спра на някои от тях. На първо място послушността на оценката на риска беше подобрена. Всички данни, които подкрепят дадена молба, се, извърш, се предоставят проактивно в възможно най-ранен етап и в електронна форма, с изключение, разбира се, на информацията с поверителен характер. Качеството и надежността на научните проучвания, които се използват за оценката на риска, особено в областта на регулираните продукти непрестанно се увеличава. Регистърът на проучванията, които се проучват от промишлеността, на разположение на ЕФСА и ЕФСА може да даде своята цялостна оценка още преди да започне на процеса на, заискане на разрешително. Също така се предвижда и консултации въз основа на тези проучвания преди окончателното подаване на мобата от страна на промишлеността и по този начин ЕФСА разполага с цялата нужна информация за да изготви оценката на риска. При извънредни обстоятелства комисията може да поиска от ЕФСА да поръча допълнителни проучвания за проверка. Европейската Европейската комисия сътрудничество с държавите членки предлага също така да се приложат засилени проверки и аудити на лабораториите, които провеждат проучванията, поръчани от индустрията. Направени бяха и промени с цел подобряване на устойчивостта и управлението на системата на ЕФСА. Държавите членки, както знаете, са, представени в управителния съвет на ЕФСА съгласно с общият поход за агенциите. Те играят също така и роля при назначаването на членовете на групите от научни експерти на ЕФСА също така ще има два представители на Европейската комисия, един представител на Европейския парламент и четири представители на гражданското общество в изпълнителният съвет на ЕФСА. Те ще играят роля при определенето на членовете на групите от научни експерти на ЕФСА. Нека съвсем ясно да уточня, че ще продължават да се прилагат най-строги критерии за независимост. Продължението ще отказа силва и капацитетът за научни изследвания на самата ЕФСА и също така подобрява сътрудничеството с националните научни организации. И на последно място определяме общите цели и принципи за комуникация по отношение на риска, за да гарантираме, че а, точна, своевременна и прозрачна информация се предоставя на всеки един етап на процедурата на поземане на решения. Възоснова основа на тези основни цели и принципи Европейската комисия предлага и общ план за комуникацията за риска, като разбира се, това предложение е съпъствано и с увеличаване на бюджета, което да улесни постигнато на тези нови цели. Преди да положа нататък, бих искал също така да отбележа, че в момента провеждаме целенасочено при разглеждане на съществуващата нормативна рамка. Целта ни е да отговорим на конкретните нужди от подобрения, за да отговорим на очакването на европейските граждани за прозрачност и безопасност. Общо законодателство в областта на храните върши добра работа, но всяка една система може да бъде подобрена и продължението на Европейската комисия засилва ефикасността на общото законодателство в областта на храните в някои ключови области и и мога само да ви насърча да сметнете това, това досие с един от приоритетите си, за да можем да го приемем и то да даде всичките си облаги за гражданите без никакво забавяне. Сега, да ми господи, бих да кажа няколко думи за ваксините. Ваксините, като например ваксината срещу или е сред най-ефикасните мерки за гарантиране на общественото здраве. При след това 14 000 души се заразиха с моби в Европейския съюз през 2017 година, което е над три пъти повече, колкото през 2016 година. А 57 27 смъртни случаи бяха докладвани следствие на морбили от 2016 година насам, което е неприемливо. При след това из цяла Европа все повече и повече хора избягват а, вакцинациите. Защо? погрешната информация, която се предоставя от отричащите вакцините, бързото разпространение на фалшивите новини, недоверието страна на общественото мнение и а, всички страхове, свързани с различните ефекти на вакцините, играят своята роля. Трудният достъп до надежна информация по отношение на ваксините и недостигът на запаси от ваксини също са важни фактори. Европейската комисия и парламента споделят безпокойствите си по отношение на тези тенденции и ви благодаря за непрестаната ви подкрепа по този въпрос, включително и резолюцията, която приехте миналата седмица. В отговор на много от елементите, заложени във вашата резолюция, Европейската комисия ще излезе с предложение за препоръка на съвета, спъсвано с съобщение, което да засили сътрудничество по отношение на болестите, които могат да се предотвратят чрез вакцини, като ще се отрешиме на първо място върху борба с колебанията по отношение на вакцините, увеличаване на броя на вакцините, увеличаване на вниманието, което се отделя на най-уязвимите групи. На трето място, подобряване съвместността на графиците за вакциране в държавите членки, гарантиране на нужните запаси от вакцини и също така подобряване на сътрудничеството в целия Европейски съюз. Освен това, редовната вакцинация може да намали разпространението на някои вакцини, като по този начин помага и в борбата срещу антимикробната резистентност. Ето защо в новият ни план за действие за борба с антимикробната резистентност насърчаваме вакцинациите на хора като важна мярка за общественото здраве. Сега трябва да превърнем тези инициативи в е, конкретни действия. Очаквам съвместната ни работа с Европейския парламент. Ще направим всички посилите си, за да увеличим равнището на вакцинация в Европейския съюз. А сега, да ми господин няколко думи за електронното здравеопазване. Предприехме много важни стъпки за довършване на стратегията за единният цифров пазар в Европейския съюз. Цел все още обаче ни очакват много предизвикателства пред пълното възползване от всички облаги на цифровите услуги в рамките на здравеопазването. Европейската комисия прие новото съобщение за цифровите промени в областта на здравеопазването, като съобщението се случава върху три основни стълба. На първо място трябва да има пълен достъп до данните и възможността данните да бъдат е, обменяни с лекарите. За целта ще бъде изгод... създадена инфраструктура за подкрепа и ние поемаме ангажимент през 20 две държави членки за умяна на данни за пациентите до 2022 година. Сега Европейската комисия ще започне да, разпроде, да разработва новият е, европейски формуляр за обмен на здравни досиета на европейско равнище. Като е, ролята на мрежата за електронно здравеопазване на държавите членки ще изиграе важна роля при е, определенето на форматът и обменът на данни с трансгранично отношение. На второ място, новите е, уреди и нови технологии в областта на здравеопазването води до, събир... до създаването на огромни масиви от данни в областта на здравеопазването, които са разпокъсани из целият сектор. Затова Европейската комисия предвижда своя втори стълб обединяването на тези данни. Като първа стъпка 16 държави членки съвсем наскоро на 10 април подписаха декларация, с която ще се създаде първоначална база данна от поне 1 милион вериги на генома, която ще бъде на разположение от 2022 година за всички инициативи за разследване в областта на медицината и здравеопазването. Освен това, Европейската мрежа за референции представлява една прекрасна система за натрупване на нужните данни и борба с е, редки болести. На трето място се ще се точим върху подобряване на здравеопазването с индивидуализиран подход, тъй като се предвиждат подкрепа за мобилното здравеопазване и здравеопазването от разстояние, като по този начин ще се подобрят в достъпът на гражданите за здравеопазване всеки един момент. За мен цифровите технологии са част от цялостната заставна политика чрез пакетът за реформи, който включва всички нужни промени, включително и по отношение на обучението, структурите и организациите, финансирането и нужните новите стимули. Ако успеем да подходим към новите технологии по координиран начин, ще може секторът на здравеопазването да се възползва напълно от целият напредък в цифровата област. А сега няколко думи за предложението което наскоро беше предложено от сектора на алкохолните напитки за саморегулиране. Европейската комисия наскоро направи оценка на това предложение, но все пак искам да се възползвам тази възможност да ви кажа най общо какво е съдържанието на това предложение. То се състои от две части. Обща част, която ще се прилага към целият отрасъл, в който се изреждат общите ангажименти, които поема индустрията и на второ място втора част, която се състои от е, четири конкретни приложения за бирата, твърдият алкохол, виното и сайтера и плодовите вина. Без да се опитвам от сега да предвиждам каква ще бъде окончателният резултат от оценките, мога от сега да ви кажа, че предложеният подход не е последователен дори в рамките на отделните подотрасли, като, например, е, за нас е изненадваща голямата е, гъвкавост, която се предвижда на различните оператори за предоставяне на информацията за хранителните съставки и другите съставки на етикета или извън етикета. Тук този подход поставя редича въпроси за практическото прилагане и възможностите на гражданите да имат достъп до адекватна информация. Безпълно ще обсъдим това предложение по-подробно след като завършим оценката му и държа да подчертая колко ангажиран е Европейския парламент и вашата парламентарна комисия в частност в, по тази тема. Уважаеми членове на Европейския парламент представих ви различните важни инициативи, които имат за цел да подобрят стандартите за безопасност на храните и обществено здраве в Европейския съюз. Какво ги свързва помежду им? Тех, техният успех или провал зависи от това колко добре ще работим заедно в дух на сътрудничество. И в заключение бих искал да подчертая, че очаквам с нетърпение съвместното сътрудничество с вашата комисия на първо място за подобряване на ефикасността на системата за безопасност на храните, на второ място за да увеличим покритието с вакцини и общественото доверие в вакцинациите, на трето място за да успеем успешно да цифровизираме сектора на здравеопазването. Надявам се днешното ни разискване да бъде много ползотворно. Много ви благодаря, господин комисар. Наистина има голям интерес към темите, които ни представихте днес. Както обикновенно започваме с координаторите. Всеки от тях има две минути. След това господин комисар ще отговори. След това ще имаме втори кръг на въпроси. Отговор господин Питер Лиза. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. Първо да засегна една тема, която е много важна за НП като политическа група. Миналата седмица приехме документ за борба с рака. Много амбициозни цели си поставихме. Искаме да дадем своя принос е, към тази цел. Европа не може сама да се справи, но ние искаме да направим, което е възможно, така че след 20 години на този континент никой да не умира повече от рак онзи ден говорихме с учени и те казаха, да, реалистично е това, ако обединим силите си и ако държавите членки е, направят нужното. Има много точки, е, които подкрепят, е, например, при оценка на технологията, Докладчицата също е на това мнение. Трябва много бързо да възприемем това предложение, така че до пациентите да стигнат е, е, техники и технологии, които са полезни за тях. Има и други предложения, например по-добро е, така обвързване с Европейския регистр за, на раковите заболявания. Аз трябва да ви кажа, че сме се ангажирали с това, каквото можем да направим по случая. Второ, искам да засегна темата с антибиотиците. Комисията е, доста работа свърши, но ние като парламент очакваме още. Имаме доклад по собствена инициатива от Карин Каденбах и за мен е важно комисията бързо да излезе с предложение как е, да се е, стигне до нови е, антибиотици. Колкото и да са силни антибиотиците, всяка седмица умират хора от неефикасността на, на съществуващите, използваните антибиотици в момента, но ако до май комисията да не излезе с такова предложение, поне песента да е готово. И накрая програмата за действие за здравеопазването е, е, трябва е, да имаме една единна програма. В противен случай не можем да говорим за истински вътрешен пазар. Благодаря, господин Лиза. Сега госпожа Каденбах. Благодаря ви, господин комисар. Много сме ви благодарни за тази възможност да обменим мнение с вас. Виждаме, че наистина сте много ангажиран с тази тематика. Моите колеги също ще се изкажат за производството на алкохолни напитки и също така общото законодателство за храните, но както и господин Лизер, мога да кажа, че сме много загрижени от това, което се случва. Виждаме, че за периода 2021-2027 година Комисията предвижда програма, свързана с единия пазар и под заглавието е здравето на хората, растенията и животните. Европейският парламент винаги е настоявал Европейския съюз да има амбициозна политика в областта на общественото здраве и е необходимо и държавите членки да работят усърдно по това. Много е важно да има целева програма, посветен на здравето въпросите, свързани с прехраната също така поставят въпроси за това с какво може да допринесе работата в тази материя на нивото на Европейския съюз. Искам да попитам дали ще има отделни обособени програми, заложени в следващата многодишна финансовата рамка. Следващата година ще има избори за Европейския парламент и гражданите за това имат доверие все още в Европейския съюз, защото те смятат, че има полза от това въпрос, свързани с храните, с научните изследвания, с здравето, че има какво да се направи на нивото на Европейския съюз. И важно да се гарантира това, че общественото здраве не е част от вътрешния пазар. Следващия оратор, благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, господин комисар, за това уводно слово, казва господин Пиеча. Няма да повтарям това, което вече беше казано в тази зала. Но бих искал да се спра върху това, за което говорихте в началото, а именно въпроса за безопасността на храните. Като гражданин, и депутат в Европейския парламент, имам опасения, свързани с липсата на прозрачност в тази сфера. Споделям цялостната загриженост от това, че важна информация може да не става обществено достояние и да не е достъпна за европейските граждани. Например, Европейският орган за безопасност на храните публикува своите анализи на специализиран сайт. Но знаем, че някои производители на храни предприемат стъпки за това някоя от информация, предоставена тях, да стане обществено достояние. Обаче комисията също същевременно оказва, че има и поверителна информация, която няма да може да бъде достъпна за трети страни. Много често това е информация, която е важна. Предвид скандалите с хранителните продукти от близкото минало. Разбира се, знаем, че разкриване на определена информация – може да изложи на риск някои економически субекти. И за това искам да знам как комисията ще съчетае тези интереси. От една страна достъпа до информация и от друга страна отчитането на факта, че съществува и поверителна информация. Може да бъде ситуация такава, че ще има една борба за надмощие между потребителите и производителите. И решението не трябва да бъде произволно. Затова искам да чуя повече за това съчетаване на тези два аспекта. Следващи оратор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар, за вашето присъствие тук. Един въпрос ще засегна, който е, има хоризонтално значение по темата – именно прозрачността, която е от решаващо значение всичко. Предложението, което споменахте, е, което е, преди 15 дни с е, заместник председател Тименс Мънс сте обсъждали, всъщност е от решаващо значение, както казах, как да се осъществи тази връзка с гражданите, е, във вашия проект именно се набляга на засилване на тази връзка, е, комуникацията с е, гражданите. Това изисква от комисията проактивна позиция, контакти с производителите и сега имаме няколко общи въпроса към комисията, но сега имам един конкретен. Не смятате ли, че трябва да седи по-далеч по въпроса за а, въпросът за публикациите, научните публикациите, научните публикации, тази, т.е. Е, е, е, заплащане, възлагане на даден институция или учен да направи оценка на даден медикамент, тази практика е изключително вредна. Имате ли намерение да я забраните? И в едно от предложенията във вашия каталог от преди 15 дни е именно тези допълнителни проучвания как е, ще запазите тази роля на комисията, изключителната роля на комисията, е, участието и е, също така и ролята на държавите членки да, да избират на кого да възложат тези допълнителни проучвания. Благодаря, госпожа Хаза, към сега. Благодаря, госпожо председател. Първо, благодаря на господин комисар за това, че е дошъл да представи проектите на комисията. Първо, обаче, имам съмнения за мерките по подобряване на прозрачността на общото законодателство за храните. Например, що се отнася до добавките в храните и други аспекти. Могат ли се запазят данните конфиденциални. Обаче могат ли да бъдат разкрити тези данни, ако има конкретни искания? Вторият въпрос е качеството на изследванията, особено изследванията с цел проверка, завършване от Европейския орган за безопасност на храните дали извършените от ЕФС или възложените от нея изследвания ще бъдат проверени и потвърдени. Какво бихте казали по този въпрос? И за вакцинирането. Вие казахте, че вакцинирането е важно, за да се избегне антимикробната резистентност. Преди всичко, резистентността към антибиотици. Но всички знаем, че в животновътството се използват много антибиотици. Не смятате ли, че би трябвало да се стремим да намалим тези огромни стопанства, в които се използват толкова често и толкова много антибиотиците? Не смятате ли, че това би могло да допринесе за намаляването на разпространението на определени заболявания сред животните? Благодаря, господин Хауслинг. Благодаря, господин комисар, за представяне на вашата инициатива по прозрачността. така като най-общо приветстваме тази стъпка, но разбира се, както знаем, дявола е в подробностите. Е, до каква степен, е, как ще се определи е, достоверността на проучванията и в аспекта на търговската тайна, например, и въпросът е Е, въпросът не се разглежда точно тук, като е, в регламента за лекарствените средства е, но здравето, разбира се, има винаги преимуществено значение, така че производителя не трябва да крие нищо, но какво а, а, имате ли предвидени действия да а, принудите ЕФСА, ако не а, действа а, съобразно а, правилата? А, този въпрос решен ли е? И после възможността ЕФСА да възлага и да провежда проучвания сама е част от вашето предложение е, говорихте тук за извънредна ситуация при каква изварена ситуация ЕФСА може да възлага, да възлага проучвания, е, е, е, да избира и средствата, да избира и да, кого да възлага експертите и как да им заплаща. Въпросът с експертите е, е, винаги е бил проблемен. Как да, да е, държавите членки да възлагат независими проучвания, как ще се решава този е, проблем, ако критериите си останат е, е толкова стриктни, е, как ще е, се осъществява това? И е, е казахте, че тези резултати трябва да се, да се е, обнародват, но казахте, че ще бъдат по електронен път и не всички имат достъп. Как смятате да се реши този въпрос? Благодаря. Госпожа Дохнанов. Благодаря ви, госпожа председател. Уважаеми господин комисар, бих искала отново да се върна на темата за глифосата. Пратих редица конкретни въпроси към ЕФС в качеството ми на специалната комисия за пестицидите, чето член съм и резултатите са потрясаващи. Оказва се, че процедурата за повторение подаване на молба за подновяване на употребата са изпълнени от гледна точка на германските податели. Също така няма и никакви реални ни, научни данни, които да подкрепят а, твърденията на ЕФСА. А освен това се оказва, че те наречения документ с доставени си доказателства от компетентният немски орган изобщо не е разполага с нужни научни доводи. А ЕФСА твърди, че се позовава на научните експерти, на ко- които е наела, разбирате какво си искат с това. Така че, господин комисар, или е ЕФСА не ни казва истината, което би било много страшно, тъй като те отговарят общественото здраве, или ЕФСА казва истината, тогава се питаме защо Европейския парламент реши изобщо да създаде подобна специализирана комисия след скандала с Монсанто Пейперс. При след това следствие на градската инициатива срещу глифозата и токсичните пестициди, Европейската комисия по ангажимента да представи законодателно предложение относно прозрачността и независимостта на научните проучвания, възоснова на които се изготвят оценките на ЕФСА и също така относно самото устройство на ЕФСА. Та въпросът ми е следният. Не сте ли изненадани от твърденията на ЕФСА от началото на скандала на сам, при положение, че очакванията на гражданите са много ясни. Те искат повече прозрачност по въпросите, засягащи общественото здраве. Благодаря ви за отговор отговор. Thank you very much and, uh... Благодаря ви. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Commissaire. Госпожа Мелин, благодаря ви, госпожа председател, благодаря ви, господин комисар. И аз подобно на доста колеги ще спомена темата за прозрачността. На първо място прозрачността по отношение на безопасността на храните. Господин комисар, заявихте, че са предприели инициативи за подобряване на сътрудничеството с националните научни организации. Предполагам, че говорите за тези на държавите членки, което е напълно естествено и нужно. Въпросът ми е как възнамерявате да организирате сътрудничеството си с научните организации и институти на държави, с които сме в отношение на сътрудничество чрез сключени споразумения за свободна търговия, но които имат по-различни методи за проследяване на безопасността на храните, в някои случаи дори пълна липса на такава последимост. Вторият ми въпрос е свързан с вакцините. 45 години на опит като лекар ми показват, че ваксините по никакъв начин не ни помагат да предотвратим заразните болести. Единственият сега начин е личната хигиена и редовното миене на ръце. Ваксините действат в определени случаи към, при отделни групи на населението и мисля, че трябва да се насочим именно към тях хора с по-ниска или на имунна система или мигрантите. Да се твърди, че вакцините са решението е истинската фалшива новина. Тук смятам, че трябва отново да преразгледаме всички тези твърдения и да не смятаме, че вакцините ще решат проблема с а, антимикробната резистентност. Антимикробната резистентност може да бъде преодолена само чрез по-добро използване на антибиотиците. И последният ми въпрос, моля ви е, да гарантирате, че цифровото здравеопазване няма да доведе до намаляване на човешкото измерение и да, намал... да сведе до минимум връзката между пациент и лекар и всичко се в ръцете на фармацевтичните компании. Благодаря ви. Благодаря ви. С това приключваме първия кръг. Въпроси, господин комисар, сега имате възможност да отговорите. Много ви благодаря. Ще започна с въпроса на господин Лизе. Той говореше за рака. Надявам се. А всъщност, изцяло съм съгласен с вас, че ракът е и следва да бъде един от приоритетите на европейско равнище. За мен е ясно, че в момента имаме добра възможност и обсъждаме с Карлос Моедо и Тибор Наврачич и Мария Габриел и други как бихме могли да обединим усилията си, за да оформим една нова научно-изследователска програма по начин, който е основан върху клъстери – така че да създадем една научна екосистема, като използваме, разбира се, различни инструменти и инфраструктура, включително вече съществуващите на европейско ниво и как можем да рационализираме тази дейност и да използваме и да създадем нови платформи, свързани с лечението на рака, включително и най- новите видове лечение. Така че ние смятаме, че момент е подходящ да обсъдим този въпрос, защото в момента ще се, се обсъжда и скоро ще бъде прията новата многодишна финансова рамка и можем да заложим в нея финансиране за изследвания в областта на борбата с рака. Смятам, че момента е благоприятен да реализираме този потенциал. Запознах се с вашия документ, който беше представен и мислим за това как да подобрим възможността да оформим една нова програма за изследвания в областта на рака. Що се отнася до оценката на технологиите, която да бъде по-надежна, знаете, че представихме нашите предложения на съвета и разбира се, се надяваме да убедим някои държави да подкрепят тази идея. Особено искам тук да се възползвам от вашето присъствие, да ви помоля да убедите Германия да се направят стъпки напред. Разбира се, смятам, че моментът сега е подходящ да насърчим съвета да финализира процесите и да сключи окончателно заключение преди май 2019 година. Разбира се, съгласен съм с вас за това, което ви казахте за антибиотиците. В момента, както вече казах, очакваме изследване, което се очаква да бъде финализирано в края на май. И след това ще ви представим резултатите от това изследване и ще говорим за стимулите, които се предлагат за фармацевтичните компании, що се отнася до антибиотиците и други лекарства, но много се радвам на възможността и в бъдеще да обсъдя това изследване, когато вече бъдат получени окончателните резултати. Съгласен съм с госпожа Каденбах. Изцяло съм съгласен, че че в следващата многогодишна финансова рамка акцентът не трябва да се поставя върху тези програми, които могат да ограничат финансирането. Не, трябва да гарантираме това, че всеки вид политика трябва да получи необходимото финансиране в момента. Това се обсъжда и програмата за здравето следва да бъде включена включена в отделна функция, която се нарича инвестиране в хора. Разбира се, в момента това обсъждане тече. Независимо от това, мога да ви уверя, че споделям едно и също мнение. Програмата за здравеопазването е много важна и е много по-добре да имаме една такава програма, която е включена в рубриката или функцията инвестиране в хора, а не в рубриката единен пазар. След 2 май ще видим вече в общи линии една обща картина в резултат на постигнато съгласие между службите на комисията и на нивото на комисарите. Когато говорим за възможностите да имаме много целенасочена програма за здравето, трябва да не забравяме, че имаме много инструменти, които са заложени в различни програми. Например, в Хоризонт 2020 има много възможности за инвестиции в научно-изследователска дейност включително сферата на здравеопазването. Така че не само програмата за здравеопазването може да отговори на различните проблеми, но има и други инструменти. Например, в социалния стълб също така се включва правото за достъп до здравеопазване. И има финансови инструменти, свързани с социалния стълб, така че те също могат да ни помогнат да решаваме проблеми, свързани с опазване на общественото здраве. Така че искам да привлека вашето внимание към това, че има различни инструменти за финансиране, но изцяло споделям вашата загриженост и смятам, че трябва да има отделна програма за здравеопазването. Също така следващия оратор говореше за прозрачността. Как можем да гарантираме това, че изследванията да се представят по такъв начин, по който поверителната информация ще бъде запазена и ще бъде отделена от конкретните въпроси. Искам да ви уверя, че в момента всички въпроси, свързани с безопасността, са абсолютно отворени. Това е моята позиция. Изискването е много простичко – проблемите, свързани с безопасността, не могат да бъдат скривани под предлог, че това е поверителна информация. В момента се говори за машино четивен текст, който може да съдържа две части. Открита част, която веднага се публикува автоматично онлайн и втора поверителна част, която в период от 10 седмици трябва да бъде анализирана от ЕФСА. И ние предлагаме в законодателството да се заложи положителен списък от критерии за това какво означава поверителност. В момента в ЕФСА има много ясни правила, които са заложени и в нашето законодателно предложение. И това ще позволява да се прави преценка на това какво е поверителна информация, какво трябва да се включва в нея. Ще има този положителен списък, също така се води в момента обществен дебат и на един по-късен етап ще имаме възможност по-подробно да анализираме ситуацията и да направим така, че ако е се реши че определени данни не отговарят на критериите за поверителна информация, ЕФС веднага публикува тези данни, разбира се, след 10-седмичния период за анализиране. Искам да кажа, че поверителността, разбира се, е включена в законодателството за интелектуалната сто собственост и също така в законодателството защита на данните. Има някои конкретни законодателни актове, които са уреждат конкретни аспекти на поверителността, но също така в момента ние предлагаме 8 законодателни акта, за да хармонизираме ситуацията и да имаме единно, единни изисквания към това какво може да бъде поверителна информация. Разбира се, от една страна трябва да гарантираме възможността за контрол от страна на обществото, от друга страна трябва да запазваме правата на интелектуална собственост, които са уредени в други законодателни актове на Европейския съюз. Разчитам на вас да работите в максимална степен по това, защото убеден съм, че нашето предложение представлява голяма стъпка напред – посока гарантиране на прозрачността и решаването на проблемите, свързани с поверителната информация. Госпожа Рис по подобен начин постави и въпроси. за това да се използват писатели-призраци, т.е. у нези, които извършват изследвания, но не е ясно, че те са истинските автори. Е, разбира се, в интерес на политиката за опазване на общественото здраве много е важно да се установи кой е изготвил изследванията. За това комисията има право да поиска от ЕФСА да извърши допълнителни изследвания. Искам да кажа, че ЕФСА публикува около 500 доклада годишно и само в някои случаи може да се видят противореча по някои особено противоречиви въпроси, например по бисфенола, глифозата, по веществата, нарушаващи функционирането на ендокринната система и разбира се, когато има особена загриженост от страна на обществото, комисията има право да поиска от ЕФСА да извърши допълнителни средства. 62 и половина милиона евро се предоставят на ЕФСА за засилване на нейния капацитет всяка година и за привличане на допълнителни експерти, които да изготвят докладите. Това е допълнително финансиране на ЕФСА. Смятам, че това е сериозна мярка за укрепване на научния капацитет и независимостта на ЕФСА, както и възможността да бъдат привлечени допълнително експерти. Имаше също така въпрос за поверителността. Искам да ви кажа, че аз се спрях накратко само върху този въпрос. Но когато говорим за изследванията, Искам да ви кажа, че в момента нашето предложение позволява на ЕФСА да използва цялата налична научна информация от различни източници, от различни проучвания и по време на обществената консултация има добра възможност да се получат изследвания от цял свят и те да бъдат използвани в подготвителната дейност и в извършването на предварителни дебати, преди да се започнат изследвания с всички заинтересовани страни. Това е важна стъпка напред. Както вече казах, често се срещаме с неправителствените организации и неправителствените организации подкрепят тази наша идея. Имаше въпрос за ваксините. за трансграничното предаване на заболяванията по животните. Знаете, не, не става дума само за трансгранични въпроси и транспортирането на животни. Ще ви дам пример от практиката. От Турция започна пандемия, която след това отиде, е, се разпространи в Гърция, България, след това в Балканите и ние имахме ефикасни средства за вакциниране на едрия рогат добитък. Обаче това заболяване се разпространяваше не от животните, а от вектор. Така че не само транспортирането на животни е проблем при разпространяването на заболяванията. Има много заболявания, които се разпространяват от вектори. Не можем да решаваме тези проблеми само чрез вакциниране. Разбира се, трябва да се предприемат най-различни мерки. И разбира се, не трябва да спираме транспортирането на животни, защото по този начин ще спрем разпространението. Не, има много различни фактори, така че няма никаква няма никакъв смисъл да спира търговията и транспортирането на животни съответно. Вие говорите за намаляването на използването на антибиотиците в селското стопанство, но аз разчитам на вас да успеете при финализирането на законодателството за ветеринарните лекарствени средства и включително добавянето им към фуражите. Това е свързано с, с ограничаването на използването на, на антибиотиците и разбира се насърчаването на вакцинирането при борбата и предотвратяването на заболяванията по животните. Господин Хауслинг говореше за това, как бихме могли да разглеждаме законодателната уредба, свързана с Европейската агенция за лекарствени средства и проблем, свързани с храната. Извинете, това са просто различни проблеми. Лекарствените средства са съвсем отделен специфичен продукт. Не може е, великденските яйца да ги слагаме в е, един кош с, с лекарствените средства. Това са различни проблеми и ние, когато предлагаме нашите законодателни актове, ние се опираме е, върху всички данни, които ни дава и ЕФСА, и Европейската агенция по лекарствените средства, Европейския център за борба и предотвратяване на заболяванията. Така че нашето предложение според мен е балансирано и амбициозно. И по този начин се засилва капацитета на ЕФСА, особено що се отнася до прозрачността, възвръщане на доверието и въвеждането на една много по-ефикасна система за контрол върху безопасността на храните. Беше задан въпрос и за комисията ПЕСТ. Тази комисия е много важна от гледна точка на законодателството. Аз обсъждах тези въпроси за господин Рихандрю и смятам, че трябва да работим за благото на нашите граждани и да видим как да извършваме сътрудничество. Но също така ние говорихме за законодателството за защита на земите. Сега очакваме проверка на пригодността на законодателството и тогава ще представим нашите предложения на комисията ПЕС, за да видим как да подобрим нормативната уредба за пестицидите. И тук няма значение дали ще говорим за глифозат или за други пестициди. Всички те ще бъдат обхванати от законодателството. Сега стана дума и за системата за безопасност на храните и разговорите ни с е, страни търговски партньори на ЕС. Бих искал да ви кажа, че когато обсъждаме търговски въпроси, винаги включваме изискванията, санитарни и фитосанитарни изисквания. въпроса за европейските стандарти за безопасност на храните. Това не го засягаме, това не е тема на дискусиите ни с трети страни. Както знаете, ние е, предоставяме възможност за страните да получат европейски сертификат е, подлагаме на контрол вносните храни. Е, разбира се, предлагаме и по-добро обучение е, в това отношение, е, така че който иска, може да следва европейската система, да я прилага, да я прилага на практика в своите страни, за да изравни собствената си система с нашата. Това правим непрекъснато. Мисля, че засегнах и отговорих на всички въпроси. Да, за сега е всичко, господин комисар. Сега ни предстои втория тур въпроси. Благодаря за първията група въпроси. Сега е, госпожа Зомер е, ще зададе първия въпрос от втория тур. Е, Благодаря, господин комисар. Е, ще се спре на общия закон за е, общо законодателство за храните. Значи задължението за обнародване на резултати от проучвания може да има ем, негативен ефект, да бъде спр... Е, пречка, спирачка за новаторство, например. Е, значи, е, комисията въпреки това не е направила проучване на оценка на въздействието, макар че е задължена да го направи. Защо? Член е, 39D. Във вашия е, проект се казва, че е, поверителна информация по искане държавите членки и парламента може да се предостави. Добре, но въпросът е как ще е, гарантирате, че поверителната информация няма да се озове в, да стане публична. И това са най-важните ми въпроси. Още един въпрос към е, обнародването на резултати от проучвания. Това ще е, има ли е, обратно действие? Отнася ли се и за минали такива или от момента, в който влезе в сила? И какво ще стане за тези, които не се придържат към изискванията? Ще има ли санкции? Е, как е възлагането на, на как стоят нещата с възлагането на е, проучване на различни лаборатории, е, как там ще се изпълняват задълженията. Благодаря, госпожа Рис. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. Ще говоря за цифровото здравеопазване. Нямах възможност да прочета този документ, той беше публикуван вчера, но искам да знам как ще се напредва с подпомагането на пациентите в Европейския съюз и с изследванията. Но искам да сигнализирам за нещо. Много е хубаво, че пациентите ще бъдат в средата, в центъра на системата. Нека да не забравяме, че за всичко това плаща здравноосигурителната система. Необходимо е за това да се споделят и обменят данните, за да може да се напредва от гледна точка на клинична практика и от економическа гледна точка. Нека да не забравяме, че клиничните предимства не са свързани само с конкретната проблематика. Става дума за всеобщ достъп до услугите за здравеопазване на всички граждани на Европейския съюз. И виждаме, че има ново предизвикателство пред здравеопазване с персонализирането здравеопазване. Необходимо е да се засилва и научно-изследователската дейност. Знам, че това не е във вашия ресор, но смятам, че трябва да се гарантира това, че научно-изследователска дейност да служи на мнозинство от европейски граждани да има всеобщ достъп до здравеопазването. Благодаря, госпожа Крупа. Благодаря, господин комисар, на въпроса за вакцините. Преди време поставих този въпрос, като лекар знае, че има сега новости, свързани с е, е, това как функционира нашия мозък и бариерата между е, е кръвните тълца и е, мозъчните клетки, има много е, неизвестни е, е резистентността е важен зная, че как се отразява това на новородените. И втория ми въпрос, как е, какви са съображенията ви е, да предложите този ем, график? Над е, две, дозина вакцинации е, на деца има. Е, разликата между източна и западна Европа са значителни. Някои вакцини, е, някои иммунизации, които са задължителни в Польша, например, не са задължителни в Западна Европа. Например, не виждам връзката между вакцинирането и антимикробната резистентност. Някои дори е, споменаха е, също е, добитъка и скотовътството. Не виждам връзката. Един е, важен въпрос е, е, е резистентността на вакцините. Е, е, сега е, това е актуално във връзка с Европейската седмица е, на вакцината. Вие споменахте, че ще излезете с конкретен текст по темата. За мен е, не е ли е, това е, пример за това във връзка с целите за 2020 година, цел, която вече е поставена през 15 година, 15 година вие цитирате Коментирате ли тези, е, тези статистически данни? След всичките е, мерки, които предлагате, какво смятате да направите по-конкретно по, е, това, плана за 18-19 година. В нашата резолюция в Страсбург включваме и този въпрос. Да засилим борбата си с резистентността и съпротивата срещу вакциниране. Госпожа Гърлинг. Една така е, въвеждаща бележка, е, като англичанка, която напуска Европейския съюз, е, искам да ви кажа, ценете това, което имате, защото със сегашното законодателство, е, независимо от е, подобрените, които трябва да се направят, е, в нашата страна всички се съпротивляваха, сега всички се страхуват, че ще загубят много неща. Така че аз гледам на тези нови предложения като нещо, което ще подобри общото положение, но разбира се, не е нужно да се правят радикални промени и аз е, така бих е, предупредила, срещу бих е, така обърнала вниманието ви да не се прави това. Говорим за бюджет от 60 милиона. Искам да зная това а, обвързано ли е с новия закон за фуражите а, и кога ще а, влезе в сила? Ако е така, как се гарантира този бюджет? Защото може да има нов закон с нов а, а, начин на управление, което ще е много... А, самото управление ще коства много, а бюджета няма да стигне. А, бихте ли ми дали някаква представа за това а, как как стоят нещата с това, тези бюджетни увеличения, които вие споменахте? Следващия въпрос. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, благодаря ви, че сте с нас. Госпожа Борзан, въпросът ми е за общия закон за прехраната и по-конкретно е, проверката за пригодност. Имахме фипронил е, скандал миналата седмица, след това салмонела в млякото за деца през декември. Освен това, според ЕФСА, случаите с салмонела в Европейския съюз е, се увеличават за пръв път е, от години насам. И то в, за една година. Гражданите имат право да попитат дали системата за безопасност на Европейския съюз, на безопасност на храните все още е пригодна. Та въпросът ми е има ли е, други, е, т.е. тези и други нарушения на Закона за, за, за безопасност на храните, включени, включени ли са, отразени се ли са в е, проверката за пригодност и какво смятате да направите в бъдеще? Благодаря за това, че се вместихте времето. Госпожа Аюсо. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар, че сте тук и ни е, запознавате с предложенията на комисията. Аз прочетах регламента за е, общите разпоредби за е, безопасността на храните. и Има няколко неща, които могат да бъдат подобрени. Е, например, оценката на риска, от, е, която провежда ЕФСА. Е, Лекарствата са отделен въпрос, но възможно ли е да се постигне хармонизиран подход между ЕМА и ЕФСА? Би било полезно, защото те са различни организации. Лекарствата, разбира се, са по-важни, но просто става дума за различни неща. И оценката на риска трябва да се води паралелно когато говорим за интелектуална собственост е, на, на компаниите, тук е, госпожа Зомер постави въпрос. Е, тези компании, ако искат да пуснат на пазара ново лекарство или някаква нова технология или нов продукт, извинете, Необходимо е страшно много а, научна дейност, научно-изследователска. Така че трябва да много добре да изпипаме това предложение, за да сме сигурни, че в крайна сметка всички са защитени, Интересни, всички са защитени. Разбирам, че комисията започва да така, запълва празноти в закона за храните е, решението да създаде регистър също е, е добро, но това, което ме безпокои е в целия, целият този въпрос е злоупотребата с страна държавите членки с дерогацията като начин да заобикалят разпоредби. Например, въпроса за неоникотиноидите. Така и не се приложиха разпоредбите в държавите членки поради различни дерогации. И това е само една малка част част от е, е, начина по който се е, прилага законодателството. Е, и не са само неоникотиноидите, системно се е, нарушават е, правилата. Какво смята комисията да предприеме срещу това тази тенденция. Е, благодаря. С това приключвам е, списъка е, на изказващи се от политическите групи, но ще, ако не възразявате, господин Кобза, ще дам възможност още три въпроса. Още три въпроса и ще приключим. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, че ми давате думата. По програмата за вакциниране приехме резолюция в е, Страсбург миналото седмица. Ние в Холандия в Холандия е, така реакцията на това гласуване беше много положителна. В е, медиите се говореше за това как комисията всъщност решава проблема с вакцинациите. мисля, че е добре. Важното е да предоставяме достатъчно информация. По всички програми по телевизията ми прави впечатление е, за че е, се съобщава за е, смъртен случай и той се обвързва веднага с е, резистентността на е, антибиотици. В е, Холандия ние започваме наистина да работим сериозно по този въпрос. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, благодаря ви, че сте тук. Имам много различен въпрос. Комисията е, е, така настоява на производителите на алкохолни напитки да излезе с предложение е, е, е е, как, за това е, как, е, какви гаранции имат за съответната стойност на алкохола, което да бъде отразено в етикета. Ще ми се да видя, да, да чуя какво смята да прави комисията в това отношение, колкото до защото това е, важно е да, да има информация, защото е, за калоричността, освен за градусите на алкохолните напитки, това е важно във връзка с а, е, затластяването на гражданите в Европейския съюз. Първо да Хубаво е, че е, комисията предлага подобряване по прозрачността на е, научните изследвания. Е, по глифозата 74 проучвания са направени от когато тези проучвания са възложени на ЕФСА, те стават публични, защото учените трябва да поискат от производителите да, да кажат на производителите дали проучването е, е, е конфиденциално или не. Е, тоест, е, е, тази поверителност на, на... Как се отразява тази поверителност върху самите продукти? И второ, казахте, че ще, ще намерят съответни средства, за да се финансират определена бройка е, хора. Откъде ще се намерят тези средства? И след това, защо ваксините не, не, не подлежат на, е, на е, фармако научни проучвания. Защо такъв вид проверки не се правят върху всяка, върху всяка вакцина? И така с тези три допълнителни въпроса, господин комисар, имате думата. Ще започна с въпроса на госпожа Зомер. във връзка с член 69D а именно как е, ще гарантираме да няма изтичане на такава информация. По молба е, тази информация, е, по молба на Европейския парламент ще се предоставя тази информация. Европейския парламент трябва да гарантира поверителността на тази, на, на тази информация така че всяко публикуване на е, поверителна информация трябва да е съобразено с международните норми. Колкото до оценка на въздействието, комисията не предвижда такава, тъй като е, правилата за интелектуална собственост са много добре е, дефинирани в международен план. Вторият ви въпрос беше за какво се случва, ако заявителите не спазят задължението си? И дали има ретроактивност е, по този е, въпрос? Е, трябва да решим е, един, да изберем един, е, една дата, от която нататък е, тези проучвания ще бъдат е, включени, резултати от тях ще бъдат включени в регистра. Колкото е, разбира се, е, условията на това уведомление ще бъдат е, е, съобщени от ЕПСА. Ако заявителите са отнасят до е, проучване извън Европейския съюз, ние не можем да ги подложим на, на, на одит. Не можем да ги включим в регистър, но можем да ги подложим на одит възможността да се е, гарантира всеобщ достъп до здравеопазване. Другия въпрос. Наистина, е, клиничният аспект е, в това отношение е много важен. Важно е да се отнася и да е приложим за всички държави членки, тъй като става дума за достъп до универсално лечение – независимо от е, националността на, на е, пациента е, трябва да е ясно, че клиничният аспект, който се предлага в нашето предложение, трябва да е универсално, трябва да гарантира всеобщ достъп до лечението. Сега някои държави членки се противопоставят, ще видим как ще решим въпроса в процеса на преговорите в съвета и с Европейския парламент. Но економическите и социалните аспекти е, трябва да се определят от държавите членки. Съгласен съм. Е, вече въпросът за отношенията между частни, частния и публичния сектор е, при производството на медицински изделия и други също е важен. Много чувствителен е този въпрос, трябва много внимателно да го обмислим, за да избегнем конфликт на интересите, да гарантираме прозрачност и възможността да е, се контролира този процес. Е, Частния интерес да не наделява над е, обществените съображения. Сега въпроса за вакцините за новородени аз като, да ви кажа като е, лекар, аз, е, вашия въпрос ме изненадва. Искате да е, помислете за деца, които не са вакцинирани. Е, ако погледнете е, е, литературата, ако е, прочетете литература за ваксините, ще видите каква е стойността. Аз ще ви помогна да стигнете до страницата на СЗО. Вие поставяте въпроси за различие, раз, разликите в вакцинирането. Вие не сте разбрали, господин комисар, вие не сте разбрали въпросът ми. Аз а, е, говорих за отлагането, забавянето, е, вакциниране след втори или третия месец, месец на новороденото. Да, а, е, имаме въпроси, да а, обсъждаме въпроси. Е, всъщност това не е мястото да решаваме кога трябва да започне вакцинирането на, на, на новородени. Това е, е, се решава с педиатри, е, имунолози и така нататък. И това не е тема, аспект от темата, която обсъждаме днес. Сега някои държави имат задължително вакцини, други не. Календарите са различни, графиците са различни. Е, ние предлагаме държавите членки да огледат е, тази календари и да ги хармонизират, е, защото в Европейския съюз на, над 17 милиона граждани, които живеят в различни страни, пътуват от една страна в друга, са изправени пред сериозни проблеми. В една страна е твърде рано за вакциниране децата, включително новородени, в друга пък започва вакцини... са закъснели и се получават такива разминавания. Това е е сериозен проблем поради различните календари, именно заради е, разликите е, сравнение с преди 20 години. Сега Шенген дава възможност хората да се движат е, свободно е, и трябва да помолим, да поискаме държавите членки да помислят е, как да, е, така да координират е, тези графици е, при, за иммунизиране децата. Е, тук е, говорим за фармакокинетични е, проучвания. Аз ще прочета внимателно вашето предложение, ще помоля е, моите сътрудници да го направят, защото общо казано фармакокинетични проучвания се отнасят до фармацевтичния е, е, сектор. Разбира се, ще огледам по-внимателно въпросът ви и ще проверя информацията, защото според мен това не е нищо ново, трябва да се прави, тъй като ваксините е, са подложени на много е, е, стриктна проверка, е, двойна оценка от е, е СЗО, от ЕМА, така че това е много важен въпрос, е, аспект от безопасността. Е, след това въпросът е как да регистрираме, как да решаваме проблемите. Е, това е много сериозно изискване за безопасността, свързано с производството на вакцини. Но, разбира се, ще видя как ще помисля за подробностите. Госпожа Риев постави, постави въпроса за резистентността на вакцини. Е, държавите членки говорят е, за цели, има е, на практика много цели се поставят и например е, е, Европейския съюз е, като задължение, считаме за задължение да, да изкореним морбили. За съжаление обаче Европейския съюз не е. Бразилия, Бразилия няма морбили, в Португалия, в Бразилия няма морбили, в Португалия има имаме много инструменти, които, с които така действаме които можем да действаме като Европейски съюз и да изпълняваме задълженията на СЗО в това отношение. Е. Госпожа Гърлинг ни попита за бюджета. Новите бюджетни средства зависят, разбира се, от новото законодателство. Тоест, очакваме на средства да бъдат заложени в новата многогодишна финансова рамка започнахме да обсъждаме темата и към момента тези средства са заделени. Но разбира се, първо трябва да се съгласите с самата МФР. Трябва ни съгласие. Госпожа Борсън зададе въпрос за скандала с фенопила. Разбира се, общата проверка на пригодността показва, че като цяло има високо равнище на ефикасност на нашата система, но което не значи обаче, че не може да има и случаи на злоупотреби или измами. И след скандала с фипронила в момента правим оценка на резултатите и през есента на тази година ще ви представя нашата оценка и предложението ни за справяне с измамите с храни и възможността да се приложи на практика новият ни план за действие за борба с този вид практики. Госпожа Аюзо зададе въпрос, свързан с правото върху интелектуална собственост, но тъй като той до голяма степен съвпада с въпроса на госпожа Рената Зомър, мисля, че вече му отговорих. Съгласен съм с вас, трябва да обърнем малко повече внимание, може би и малко, малко повече подробности в някои конкретни случаи, но като цяло сега е дошъл момента да разгледаме подробностите и да видим как можем да подобрим предложението си. Оставям, оставаме много отворени за разискване с Европейския парламент и съвета. Павел Поч зададе въпроса за изключенията. Да, факт е, че действително има сериозни подзвикателства. И нашата позиция е много ясна за отделните държави членки и данните показват, че някои държави членки използват дерогациите по доста особен начин. В някои случаи мотивацията им е доста нестандартна и това ни кара да си задаваме въпроси за някои конкретни държави и техните практики. Но знаете, че в момента тече проверка в рамките на Refit и ще ви представим резултатите от проверката за пригодност и ще видим как можем да разрешим проблема с прекалено големият брой изключения, но съм съгласен с вас, това е сериозен проблем. Към момента не мога да ви дам отговор, но ще работим заедно в търсене на решение. Госпожа Шрея Пирик ми зададе въпрос за информацията. Съгласен съм с вас в препоръката на съвета, която предложихме. Се опитваме да подобрим комуникацията относно ваксините. На въпроса за алкохолните напитки, който постави госпожа Мелиор, отговорът ми е много ясен. Имаме нужда законодателно изискване трябва да се предоставят информация за калориите, разбира се, за съставките. Потребителите трябва да бъдат осведомени. По този въпрос нямам никакви съмнения, но не мога да ви кажа от сега как ще изглежда оценката, защото в момента тече проверката. Ще ви представим резултатите от тази проверка. Ще започне дебата и ще видим как може на практика действително да изпълним задълженията съгласно законодателството за информация за потребителите. Знаете, че аз много държа на предоставянето на информация относно калориите и съставките. Не виждам защо този вид информация да не фигурира на етикетите на алкохолни напитки, независимо за какъв вид напитка говорим. Госпожа Ривази зададе въпрос относно надежността на научните проучвания. Европейската комисия разглежда си възможността ЕФСА да поръчва проучвания след подаването на заявката, но се оказва, че подобен метод няма да бъде устойчив, защото близо 450 са предварителните оценки преди подаване на заявки. По факта, че по-голяма част от тези заявки не са противоречиви и не изискват намеса от страна на Европейската комисия в проучванията. Също така големият брой проучвания, които съпъсват всяка една заявка за издаване на разрешително и също така проблемите, свързани с начинът, по който ЕФСА или друг обществен орган може да избере лаборатория лабораторията, която ще изготви с е, проучването или хонорарите за изготвен това проучване, като трябва да се спазва изискването за пълна независимост от страна на научните експерти на ЕФСА. Председателката ми Сичок ви зададе въпрос оценката на въздействие. Uh, Госпожа Зомер, може би може да поставите въпроси за оценката на въздействие. Да, господин комисар, отговорихте на въпроса ви за липсващата оценка на въздействието на предложението за преразглеждане на общо законодателство за храните. Европейската комисия е задължена да изготви оценка на въздействието и може да има отрицателно въздействие, ако се окаже, че нямаме основа на която да работим. Трябва ни оценка на въздействието и не разбирам защо Европейската комисия не е изготвила такава. Благодаря ви. Okay. Uh, if I may, of course. Добре. Ваше позволение. Обсъдихме възможността да изготвим и оценка на въздействието. И първо по поверителността няма нужда от а, оценка на въздействието. По въпросите за поверителността на информацията и прозрачността нямаме нужда от оценка на въздействието защото няма разходи, свързани с това положение и нататък. Въпросът е как може възможно най-уместно да разрешим по въпроси, свързани с доверието в нужните резултати и да се гарантира нужната нормативна рамка и поверителността на информацията трябва да се прилага по възможно най-уместен начин има пропуски, тъй като в момента рам, нормативната рамка не е достатъчно ясна, но няма нужда от оценка на въздействието в тези случаи. Председателката, благодаря ви, господин комисар, за отговорите и за времето, което ни отделихте. Мисля, че размяната на мнение беше много полезна за нашата парламентарна комисия, както винаги. С удоволствие ще ви поканим да вземете участие в следващото ни заседание. И тъй като ни помолихте да включим тези ваши неподушни с приоритетите си, могат да ви че да го направим. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на всички колеги. Очаквам по-нататъчното ни сътрудничество. Целта ни е да се преключат предложенията ни за електронното законодателство и преразглеждането на общото законодателство до краят на 2019 година. За това трябва да обединим усилия. Благодаря ви. Okay, very well, my dear friends. Uh, Скъпи приятели, закъсняваме малко. Ето защо и предлагам незабавно преминем към член, точка 22 от дневният ни ред, а именно проектът за предложение за резолюцията относно изпълнението на пакета с кръглата економика, варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците. Дам думата на госпожа Шери Перик, която замества съд докладчика от НП Лукас Мандел. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Най-напред е, бих искал да ви припомня основните съображения, а именно няма достатъчно информация за наличието на вещества предизвикащо безпокойство в отпадъците и в вторичните суровини. Не е ясно кои са критериите, които могат да позволят дадено вещество, обаче не се смята за отпадък. Същият въпрос повдига и по отношение на класификацията на отпадъците, рециклирането и възможността за рециклиране на вторичните суровини. Това са основните съображения. А сега няколко коментар от господин Мандел. Основната цяло на Европейската комисия би следвало да бъде да се избегне факта, че опасни вещества могат да попаднат в рециклираните материали в рамките на каквото економика. Продуктите винаги трябва да бъдат изготвени по начин, който да избегне налично на подобни вещества. Но към момента всички тези изисквания продължават да са много голямо подификателство за МСП условията на лоялна конкуренция между продуктите, произвеждани в Европейския съюз и внесените продукти трябва да се гарантира и накрая продуктите, произвеждани в рамките на Европейския съюз, не бива да са в състояние на нелоялна конкуренция с продуктите, които се внасят от трети страни. Ето защо имаме нужда от по-добър обмен на информация между Европейската комисия и държавите членки по отношение на критериите за отпадъци които не могат да бъдат рециклирани. В момента, в който се произвеждат продукти, така че да могат те да бъдат ремонтирани или рециклирани, това според мен е много положително. А сега, с ваше позволение, ще, направи, ще ви кажа няколко коментари от лично качество. Смятам, че е важно да се разработят а, ясни екологични и а, аграрни критерии от страна на Европейската комисия. Има ясна добавена стойност според комисаря Вела, както каза и господин Тимерманс. Кръговата економика обаче няма да бъде напълно изградена, ако в Европейския съюз продължаваме да се отнасяме към органичните торове като към отпадъци и продължаваме да дискриминираме този вид торове в някои региони, като Долна Саксония, например, не се спазва законодателството по отношение на транспорта на отпадъци и на огнищите торове продължава да се гледа като на отпадъци по отношение на транспорта. също така този вид органични материали, торове не бива да се смятат за отпадъци от от животни. Трябва да може да се позволи рециклирането и повторната потреба на сувени в всички комерчески отрасли. Благодаря ви. Има от името с демократно думата Муша Каденбах. Много ви благодаря. Изказвам се от името на нашия докладчик в Сянка Кристел Шал де Мозе. Тя се извинява за отсъствието си днес, но ме натовари с задачата да си изкажа от нейно име. Когато резолюцията, която представяме днес, има за цел да разреши понякога много сложни предизвикателства, но и много важни въпроси, свързани с прехода към една истински кръгова економика. Радваме се на редакцията на Прокуратурата, която е представена днес. Тя в днешния вид вече е достатъчно амбициозна. Като цяло смятаме, че е много важно да се бележи фактът, че най-лесният, най-економически рентабилен, най-безопасен начин, който може да се гарантира, че потребителите не са изложени на опасни вещества и вещества, пораждащи безпокойства и доходът да не се включват в цикъл на живота на суровините по този начин ще опази не само общественото здраве, и околната среда, но ще улесним и повторната потреба на рециклими е, суровини от економиката и по този начин ще насърчим цифровата економика. Ето защо смятаме, че Европейската комисия би следвало да превърне тази цел в основни си приоритети. Освен това, постигането на пълен цикъл на кръгова економика не бива да се постига за сметка на здравето на хората или животните. Освен това, трябва да се превърне в цел само по себе си е, целта продуктите, които се изготвят в, в контекста на кръвната економика, да имат по-дълъг цикъл на живота, могат лесно да бъдат ремонтирани и рециклирани. Ясно изискване за насърчаване на кръвната економика и е подобряване на информацията налична за потребителите и за промишлеността по цялата верига на доставки. За целта трябва да се гарантира, че не може да има достъп до химикали с непълни или неадекватна регистрационна информация. Принципът трябва да бъде, ако няма данни, не бива да има и пускане на пазара. По този начин може да се гарантира, че доверието което е осъществено значение за добре фокусираща кръгова економика, ще бъде поставено под въпрос. По този начин също така ще се намали бремето върху потребителите, които използват рециклирани или вторични суровини. По отношение на а, рециклираните суровини имаме няколко а, важни коментари. На първо смята, място смятаме, че първичните и вторични суровини трябва да се е, третират по един и същи начин, защото е, всяко едно разграничение между двата категории ще забави прехода към каква економика. На второ място трябва да се гарантира, е, че е, всички правила по отношение на химикалите и опаците трябва да се прилагат възможно най-строго, включително и при вноса на суровини от трети страни. По този начин ще гарантира високо равнище на безопасност на потребителите и животните. И накрая очаквам се да да чуем какво, какъв ще бъде отговор на вашата комисия на въпроса, който приехме вчера в тази комисия. Благодаря ви. Много ви благодаря. От екаре никого не виждам. За това думата на господин Шкарлец от Зелените. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Това е едно от ключовите действия Цикъла на нетоксичните материали винаги са били наш приоритет. Смятаме, че нашите опасения нееднократно са били потвърдени, включително що се отнася до веществата, нарушаващи функционирането на ендокрината система. Виждаме, че има решитмост да се подобри ситуацията. виждаме, че Китай забрани вноса на редица пластмаси. И смятаме, че това е добра възможност за Европейския съюз да реши проблема. Но от друга страна, не само Китай е важен. Виждаме, че има много трети държави, които са готови да купуват отпадъци от Европейския съюз те са готови да купуват нашите отпадъци, включително токсични. Не можем да твърдим, че имаме кръгова економика, докато това остане реалността. нези вещества, които са категоризирани от законодателството лича като вещества, предизвикващи загриженост, това са различни канцерогенни, токсични, или други вещества. Всички те трябва да бъдат категоризирани като вещества, предизвикващи загриженост. Трябва също така да бъдат обхванати веществата, които водят до хронични заболявания. Трябва да мислим за ефикасно използване на ресурсите при пълно опазване на човешкото здраве включително когато се говори за рециклиране и повторна употреба. Благодаря ви. Сега отговоря, е госпожа Бойлан. Благодаря. И аз приветствам съобщението на комисията и работния документ за взаимовръзката между законодателството за отпадъците и химическите вещества и това, че се определят основните пречки пред гарантирането на кръговата економика. Ние виждаме, че обществеността приветства този пакет за кръговата економика, обаче ние не споделяме цяло ентусиазма. Искаме законодателите да гарантират взаимовръзка между всички законодателни актове, които имат отношение към аспектите на кръговата економика. Смятаме, че комисията трябва да определи своите приоритети. Виждаме, че има предизвикателства пред развитието на кръговата економика и е необходимо твърдо и незабавно да бъдат решени тези проблеми. Необходимо е продуктите също така да бъдат проектирани по начин, по който да могат да се използват дълго време, когато изтече техния жизнен цикъл, да могат да бъдат безопасно рециклирани. Необходимо е да се отчита ползата от използването на вторични суровини, но тук трябва да се отчитат проблемите, свързани с разкриването в тях на токсични вещества. Необходимо е също така да се отчете възможността за пълни цикли на използване на нетоксични вещества. За да може рециклирането ефикасно, необходимо е да се гарантира това, че проектирането на продуктите сега няма да създаде проблеми в бъдеще. Искам да спра и на пластмасите. Стратегията за пластмасите трябва да се средоточава върху намаляването на продуктите. Колкото по-малко пластмаса използваме в сегашния живот, толкова по-малко ще има проблеми свързани с токсичните вещества и с трайността на пластмасите, след като е изтекал жизнени цикъл на продуктите. Дали има други желащи да се изкажат? Заповядайте. Voorzitter, ik heb uh, net nog een klein belangrijk punt vergeten. Бях забравила да кажа нещо важно. Много се говори за дебат от Амстердам. Има някои много положителни предложения от предприятия, които преработват пластмаси и мисля си, че трябва да се включат и тези предложения, за да можем да постигнем нашите цели. Благодаря, че отново ми дадохте думата. Не виждам други желаящи, за това давам думата на представителя на комисията, генерална дирекция околна среда. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Много благодаря за това, че включихте тази точка в дневния ред. Наистина, тази инициатива, както беше тук споменато, като че ли не получава толкова внимание, колкото инициативата за пластмасите. Но искам да кажа, че тази инициатива също, е също толкова важна, колкото инициативата за пластмасите, защото става дума за кръговата економика. Когато става дума за плана за действие, предложен през 2015 година на комисията, всички цели имат отношение към конкретната дейност Кръговата економика означава економическия модел, когато се запазва максимално дълго ценността на продукта, като същевременно се намаляват и отпадъците. Това е нашата цел. Но в някои случаи не можем да запазим стоеността, ако продуктите стават морално старели или стават нежелателни поради присъствие в тези продукти на вещества, които в последствие са били категоризирани като токсични. Затова е важно да се определя достатъчно ефикасно какви са веществата, присъстващи в продукта, но понякога може да се окаже, че дори не се знае кои вещества са вложени в продукта. Тези ситуации трябва да се избегнат. И искам да кажа, че има много противоречиви интереси на различните субекти по цялото продължение на веригата за създавана стойност. Трябва да потърсим баланс и точно към това се стремим с това предложение. В съобщението, както и в служебния документ на комисията, даваме примери, къде са възможните различия, несъответствия и противоречия, къде трябва да се взимат решения понякога решението може да бъде изненадващо да се позволи да присъстват определени вещества в продуктите, за да може да се удължи полезния живот на продукта. Например, вашата комисия наскоро прие и одобри преработената директива за електронните отпадъци. По този начин позволихме резервните части да съдържат определени компоненти, за да могат различни продукти да служат по-дълго. Но това не означава, че тези вещества трябва да бъдат в цикъла на преработване. Затова възнамерявам да проучим по-задълбочено всичките последици. Някои неща вече се случват и вашата комисия много активно работи по законодателството за отпадъците. Има много добри разпоредби там, например, за задълженията за отстраняване на замърсяващите околната среда вещества. И в съобщението за взаимовръзката също така предлагаме задължение за проследяване на веществата и се възлага задължение – на Агенцията по химическите вещества да определи веществата и да има проследимост и също така да се предоставя тази информация на рециклиращите дружества. Също така резултатите по четвъртия проблем, класифициран отпадъците, преди няколко седмици комисия публикува много подробни насоки за категоризирането на отпадъците, защото в момента тази дейност е твърде разнородна в държавите членки, защото в една държава членка определени отпадъци могат да бъдат категоризирани като вредни, а в друга не и как економически субекти тогава ще знаят как да транспортират и как да преработват подобни подобни видове отпадъци, ако правилата са различни. Така че нещата са много е, ясни, знаем кои са проблемите и при консултации с операторите, с, с обществеността, с държавите членки, ние се стремим да определим конкретните проблеми, за които ние се ангажираме да мерим решение. Вие ще имате време и също така ние ще трябва да извършим дейността по по-голямото балансиране на нашето предложение и ще го направим през следващите две години, защото обещахме да предложим решения. И ще се стремим да мерим тези решения до края на 2019. И за целта ще ни трябва, разбира се, вашата подкрепа, насоките от вас и тези насоки във формата на конкретната резолюция са много полезни. Приветстваме тази резолюция. И само имаме едно малко предложение. Когато, например, изброявате някои конвенции, например Роттердамската конвенция или Базовската конвенция, бих предложил да споменете и Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители. Тази конвенция също има отношение към проблематиката, така че отново ви благодаря за вашето внимание към този въпрос и ще продължим да работим по тази тематика. Благодаря ви. Крайният срок за внас на изменение е 2 май, 11 часа сутринта. Гласуването в комисията ще бъде на 21 юни и в пленарна зала най-вероятно през юли тази година. Сега веднага преминаваме към следващата точка 23. Това е защита на вътрешния пазар на Европейския съюз и на правата на потребителите срещу неблагоприятните последици от незаконната търговия с домашни любимци. Има ли някой от НП, който да замести госпожа Сомер? Не, добре. Тогава аз като председател на социалистите ще си скажа, ще премина на чешки. Незаконната търговия с домашни любимци е постоянен проблем за вътрешния пазар на Европейския съюз. Има много случаи на злоупотреби. Няколко държави членки, включително и Чешката република, се сблъскват с проблем на отглеждане на кучета и котки при много ниски стандарти, нещо, което намалява себестоиността на тази економическа дейност. Други държави членки се наблюдават за обикаляния на съответната директива, не се извършва регистрация, не се извършва вакцинация и това е заплаха за общественото здраве. Е, разбира се, също така важно е да се говори и за потребителите, които биват подвеждани. Има също така цели ферми за нелегално отглеждане на такива животни. Има фирми, които незаконно продават тези животни по интернет, така че незаконните оператори могат да печелят до милиони в чешки крони годишно. и те често фалшифицират документи и животните се транспортират при много лоши условия. Така че това също така е проблем от гледна точка на здравето на животните. Затова призоваваме комисията и държавите членки да направят следното. Първо, надлежно да се определят и регистрират кучета и котките които са предмет на законна търговия. Това ще бъде първата стъпка срещу незаконна търговия. Трябва да се разработи мултидисциплинарен план, който ще обхваща всички сектори и ще разписва конкретно задълженията. Необходимо е също така да се внесат необходимите промени в законодателството и да се подобри сътрудничеството мен на, на информация между държавите членки. Искам да благодаря на чешките неправителствени организации за тяхното сътрудничество. с които аз съм се срещал и които се занимават с защита на правата на животните. Сега господин Ека от името на ГУЕ. Данка, Herr Vorsitzender, für Ihre благодаря ви, господин председател, за въвеждане на темата. Няма какво толкова да добавя. За съжаление, е, продажбата на домашни любимци е, се превръща в един крупен гешефт е, бизнес, който включва и престъпни групи в Европейския съюз. Много животни се отглеждат е, като са обект на несериозна на е, отглеждане и търговия е, при ужасни условия, се отглеждат котки и кучета, след това се продават. наистина, това е идеална платформа, от която се печелят милиони сегашното законодателство предвижда регистриране на отлежащи животни и продаващи животни, но в закона има страшно много пропуски. Ето защо би трябвало да има съответна база данни европейска, за да се закрие, затворят тези, е, е, е, се изключат тези пропуски от законодателството и да се предотврати, да се спре тази криминална дейност и търговия с такива животни. Би трябвало да се проведява происхода на, на животни и условията на отглеждане да бъдат съответно регламентирани. Комисията много се забави е, в това отношение е, и е, за това смятам, че е крайно време да се спре и да се сложи край на този черен, престъпен черен пазар и търговия с домашни любимци. Сега госпожа Елита за Европа на свободата и пряката демокрация. Очевидно, това е проблем. И моята партия не би искала да тръгне по пътя на издаване на паспорти на домашните любимци. Смятаме, че отделните държави членки трябва да въведат лицензи или разрешителни за професионална дейност, свързана с отглеждането и работата, включително продажбата на домашните любимци. По този начин, чрез издаване на такива разрешителни, ще могат да се извършват проверки и ще има средства за националните държави да знаят, че съответните лица имат необходимата квалификация и че могат да се грижат добре за тези животни и също така да осигуряват доброто им здравословно състояние. Така че очаквам от националните държави членки да въведат подобни предпазни мерки. Благодаря ви. Има ли други желаящи? Доколко виждам не. Така че давам думата на комисията. Заповядайте. Добро утро, дами и господа. Благодаря много за поканата да участвам в това заседание. Ще бъда кратък. В момента работим по изпълнението на законодателство, одобрено на от съвета през 2016 година. И за нас крайния срок е април 2021 година. И тогава всички тези нови разпоредби ще влязат в сила. Със сигурност това законодателство за здравето на животните предлага нови възможности в сравнение с сега действащото законодателство, което основно се базира върху директивата, която в момента е трансформирана в регламент. Но също така трябва да отчетем това, че парламентът, най-вече Европейския парламент, въведе определени спирачки върху дейността, свързана с домашните любимци, защото член 277 на законодателството за здравето на животните посочва, че до 2026 година трябва да влязат в разпоредбите, свързани с, с домашните любимци. Така че за нас това е приоритет и за нас крайния срок е 2019, а не 2026 година. Що се отнася до отглеждането, регистрирането, то със сигурност законодателството за здравето на животните предлага нови възможности тук и позволява да се разшири задължението за регистриране върху такива дружества, които са установени в Европейския съюз. Но това, което със сигурност остава проблем, е това, че е много сложно да се направи проследимост в частните домакинства, защото те са изрично изключени от законодателството за здравето на животните и много трудно да бъдат уредени подобни домакинства чрез законодателството. Същото вече и за продажбите онлайн, извършени от подобни домакинства. И искам също така да ви напомня, че имаме нов регламент за официалните мерки за контрол. Разбира се, там се и урежда въпроса с гарантиране на изпълнението на законодателството и на тази основа вече се разработват необходимите делегирани актове, актове за изпълнение, така че държавите членки да имат възможност да извършват резултат щатни мерки по контрол, официален контрол в съответствие с, законодателството. Така че за момента, както казах, не можем да предложим повече подробности, не изобретяваме на нова топлата вода с всички тези нови законодателни актове и днес, разбира се, държавите членки имат задължения, свързани с търговията, помолих нашите колеги, които работят с системата Traces, да ми предложат кратък преглед. И разбира се, има незаконна търговия, но също така има милиони животни, които се търгуват, е, и това е за периода от последните 5 години, които се търгуват е, по абсолютно законен начин, с сертификати, с регистрация, с е, проследяване на движението в системата Traces. Мисля си, че проблемът е сивата зона, в която ние не знаем нищо за движението, особено първичното движение. Точно тук връзката между частния живот и економическата дейност е нещо, което е трудно да се уреди с законодателство. Със сигурност необходимо е да се извършва и много разяснителна дейност сред гражданите, за да могат те да разберат каква отговорност те поемат, когато придобивате животно. И това животно и че всъщност това налага определени отговорности притежаването и закупуването и притежаването на дадено животно. Така че ние работим активно и се стремим да положим максимални усилия във всички области, които законодателството ни позволя да контролираме подобна търговия. And I think, and I'm convinced that she wants to... Uh, Рената Зомер е, е, има думата за кратко изказване. Благодаря, господин председател. Извинявам се за закъснението, но тази сутрин трябваше да е, притичвам на заседание с турските ни колеги в комисията и така, сега съм тук и с интерес изслушах е, становището на Европейската комисия. Да не припомним на комисията, че вече е, е от февруари 16 имаме резолюция по тази тема и тук е, вниманието ни беше насочено само към здравето на животните и хуманто отношение към животните на европейско равнище. Е, именно това се, е, хуманто отношение към животните се отнася и до домашните любимци, където имаше блокаж в работата на Европейския съюз. Но трябва да кажа, че това е, както вече споменах, не само проблем на здравето на животните. Е, то е особен проблем и за публичното, за човешкото здраве, тази, е, това незаконно отглеждане и търговия с животни. проблем на е, защита на потребителя и организираната престъпност, защото това е третия най-голям източник на, на а, приходи за организираната престъпност след а, дрогата и а, търговията с оръжие. Е, наистина става дума и до, за проблем на вътрешния пазар и едно масивно отклоняване на, на, и неплащане на, на, на, на данъци, укриване на данъци. И в, е, затова ви припомних резолюцията ни от преди две е, години. Е, отново сме изправени пред този въпрос. Разбира се, че е опасно за човешкото здраве, когато се търкува и се внасят неимунизирани животни. Стига се до момент, когато те заболяват лечението не помага, собственика губи съответното животно, да не говорим за финансовите е, разходи, да не говорим и за възможността от е, заразяване от животните. Животните е, пренасят много заболявания това е, е причината, преди която е, трябва да работим интензивно е, по този въпрос. Всичко, което сме направили сега е, по, във връзка с паспорта е, на домаш, за домашни любимци, не, не проработи. И разбира се, е, това е отговорност на генерална дирекция е, Санте, е, но е, не само на тях, тъй като е, нещата опират и до е, защита на потребителя. Е, в е, е, проекта, който има пред себе си, по който ще е, внесем извинения до крайния срок следващата седмица, е, всъщност се отнася до така речете домашни любимци само, само котки и, и кучета. Не става дума за риби, костенурки и други. Затова значи, трябва да разграничаваме понятията животни, така приятели на човека и просто домашни любимци. Е, трябва да правим разлика между двете. Е, в, е, и в всъщност, ако натоварим толкова сегашната резолюция, ще трябва да изцяло да игнорираме предходната. По принцип, ясно е, че и други живот ни се отглеждат в е, домакинствата, да говорим за е, вличуги и други, но е, за тях също трябва да се направи нещо, защото там също има нехуманно отношение към тях, но в случая се концентрираме върху, точно само върху котки и кучета и е, всъщност се повтаря нещо, което сме искали. Е, е, затова ви припомням какво поискахме с резолюциите за преди две години, за да не отслабим е, амбиция, нивото на амбиция сега със следващия документ. Благодаря ви много, председателя. Благодаря за, за вашето съдействие. Е, сега крайният срок за внасяне изменения е 2 май в Ендви ще гласуваме на 21 юни и на пленарна зала, вероятно през юли. Тъй като нямаме точка разни, ще ви съобща, че следващото заседание на тази комисия ще се проведе на 16-17 май 18, тази година. Желая ви приятен ден. Благодаря.